продуктите с двойна употреба. И сега давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Аз няма да използвам цялото време за изказване, което ми дадохте, защото в края на дискусията искам да се спра на някои въпроси. Първо искам да кажа, че този доклад има следната цел. Става дума за това, нашите нормативни актове да бъдат приспособени към измененията, които възникнаха по силата на новия договор. Става дума за един относително технически въпрос. Тук трябва да се гарантира ускоряване на процедурата и комисията със сигурност разбра, че са ни необходими делегирани правни актове, за да се погрижим за това Европейският парламент да не е конфронтиран с дълги списъци, които ще трябва да се отработват точка по точка. Тук става дума най-вече за това, че тези изменения трябва да бъдат внесени възможно най-бързо, защото в противен случай списъците няма да бъдат вече актуални и по принцип е, това се отнася само за измененията до 2010 година. Само такива могат да бъдат включвани. Това означава, че сега трябва да действаме много бързо, е, за да можем да включим и е, измененията от 2011 година. Ние имахме редица трудности в комисията. Много мнения не бяха свързани толкова с техническите въпроси и начина как да се работи с делегирани правни актове. Смятам обаче, че ние бяхме конфронтирани и с редица други въпроси от страна на социалистите. Аз разбрах нещата така, че те имат други предложения. Става въпрос за прозрачност, сигурност в киберпространството и така нататък. Разбира се, тези въпроси са много важни, но аз не искам да поема риск с този документ ние да се появим твърде късно предвид тези изменения, които социалистите желаят да внесат. Не желая да закъсняваме, защото цялата система от продукти се променя непрекъснато и е важно комисията да представи нещо за 2013 година. Аз по принцип не виждам причини за измененията, които групата на социалистите иска да внесе. Става дума за технически въпроси, но можем в по-късен момент да се върнем на част от въпросите, които повдигат колегите социалисти. Както казах, това е съдържанието на моя доклад. Благодаря. Господин Дегухт. Thank you, uh... Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, предложението, което разискваме днес, засяга износа и трансфера и е, брокерската дейност и транзита на изделия с технолог, и технологии с двойна потреба. Това предложение е насочено към сигурността и има за цел да направи Европейския съюз по- ефективен при предотвратяването на риска на разпространение на условия е, оръжие за масова употреба. А, и в тази връзка се спа, имаме за цел да спазим международните изисквания а, в тази област. Втората, втория елемент тук е свързан с просперитета, така ще се осигури равнопоставеност с конкурентите и е, експортния контрол няма да пречи на легитимната търговия в критични отрасли на нашата економика. Смятам, че целите за това предложение са споделени е, от много от е, депутатите в Европейския парламент и е много важно да се постигне баланс между добрата защита на нашата сигурност и е, търговските ни интереси. За да се постигнат тези цели, Европейския съюз предлага да се делегира на Европейската комисия компетенцията да се обновява е, списъка на контролираните е, продукти и изделия. Във връзка с съответния регламент е, трябва да се обновява този списък във връзка с новите развития и във връзка с новите международно-правни норми. По-настоящем законодателната процедура е твърде тежка и не позволява е, извършването на тази техническа задача достатъчно често. Ето, например, е, бе необходимо, бяха необходими близо две, две години е, на Европейския съюз да обнови списъците за контрол, поради което получихме много критики от европейските оператори, които страдаха, защото имаше стоки, които бяха вече отдавна премахнати от списъците за контрол в други страни. Целта е да може комисията да обновява приложение 2, където се улеснява търговията с стоки с нисък риск към дестинации с нисък риск. Все пак сигурността е, е много важна и е, е важен въпрос е колко време е, ще отнеме на Европейския съюз да реагира, когато положението със сигурността в дадена страна се влуши. И за това е необходима процедура, която да е бърза и гъвкава. Дами и господа, много внимателно разгледах измененията, които са подадени и бих искал да ви припомня, че в момента тече преразглеждане на европейския режим за контрол на износа, който а, дава възможност да се обсъдя всички въпроси, които попадат извън приложното поле на предложения регламент. Както вече обясних, единствената цел на предложението, което обсъждаме днес, е да има по-ефективна процедура за контрол само за предмети с двойна потреба, свързани с а, а, оръжия за масово унищожение и а, средства, които се използват в армията. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Думата има господин Гаспари. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще започна с това, с което завърши господин комисар Дегухт. В интерес на всички ние да извършваме ефективен контрол върху износа на фалшиви изделия от Европейския съюз. Но трябва и да сме наясно какъв е обектът на този регламент. В обхвата му попадат и изделия за цивилни цели, като например компютри или резервни части за МПС. Дори тази вечер да успеем да постигнем споразумение, основният проблем, пред който сме изправени е предварителното или последващото регистриране на износ един износител следва да прилага регламента, ако страната му и съответното изделие са включени в списъка в приложението към регламента. Тогава износителят може да изнася този продукт. И сега възниква въпросът дали за целите на статистиката следва да се регистрира износът преди самия износ или след това. Тоест не говорим за това дали продуктът следва да се изнася. Ако той е включен в списъка в приложението към регламента, има право за износ. Въпросът е обаче дали с извършването на контрол върху експорта не ограничаваме конкурентоспособността. Принципно сме съгласни всички с това, че трябва да има възможност за контрол и за по-бърза реакция. Затова Подкрепям предложението на комисията. Следва тя в максимално кратък срок да измени списъците, за да се премахне неприемливото положение от миналото и да се постигне ефективен контрол върху износа. Председателя, благодаря. Господин Лайхтфрид от името на социалистите. Господин комисар, уважаеми колеги, винаги когато говорим за изделията с двойна употреба, в Министерството на економиката в Германия прегряват телефонните линии. Осъществява се намеса, правят се опити да се убедят колегите да не гласуват за предварителен контрол, т.е. за контрол преди износа. Но нека сме наясно за какво става дума тук. Не става дума за офис оборудване, а за изделия за гражданско ползване, които могат да бъдат използвани и за военни цели, като например химикали или софтуер. От Европа преди година бе изнасян софтуер, който допринесе за убийствата на хора в Близкия изток, допринесе за преследването на правозащитници, за тяхното изтезаване и убиване. И би трябвало да имаме възможност, категорично заявявам това, да обсъдим възможността за предварителния контрол. Каква е разликата? Има разлика от 30 дни. Ако се извършва предварителен контрол, то износът трябва да се декларира и трябва да се направи проверка 30 дни преди самия износ. Тоест, не се вменява допълнителна бюрократична тежест, а дори напротив, спасява се човешки живот. Трябва да се погрижим за това да има възможност за износ, но същевременно да се извършва ефективен, при това предварителен контрол. Затова групата на социал-демократите се обявява за предварителния контрол – Разбирам комисията, разбирам и аргументите на НП. Те искат процедурата да простича гладко, безпроблемно. Но това предизвиква определени проблеми. Проблеми много по-тежки от опасенията, които споделихте преди малко. Председателят благодаря. Нямаме много време. Следващият оратор е госпожа Шаке за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Когато обсъждаме стоките и с двойна употреба, нека да говорим и за технологии, защото технологиите имат много важна роля в живота на хората. Те нарушават вече монопола, играят определена роля и предоставят възможности за социално и друго развитие. Хората в Египет, в Тунис, Иран, Китай, Бирма и в много други страни с помощта на смартфони, с интернет могат да се борят за своите основни права. Свобода на волеизявление, на сдружаване, достъп до информация. Те могат да споделят и документите за нарушение на човешките права. И всички, които губят контрол, отвръщат на удара, защото те искат да се обърнат срещу технологията. Затворите по целия свят са пълни с журналисти, дисиденти и граждани, които посредством новите технологии са изпращали информации, които са били следени посредством новите технологии. Така че тук не става дума само за бройки, господин Каспари, за статистика. Става дума за живота на хора. Технологиите се използват за потискане на хората и много често те носят етикет направено в Европа. Много е важно да не изнасяме технологии, които могат да се обърнат и срещу Европейския съюз също така. Трябва да прекратим търговията с е, оръжие и дигитални технологии. Трябва да има възможност да бъдем пределно гъвкави в осъвременяването на списъка. Е, е, Европа трябва да се приспособи към промените на света. Благодаря. Госпожа Келър има думите от името на зелените. Изделията с двойна употреба често изглеждат безвредни, но ако попаднат в ръцете на авторитарни режими, могат да бъдат също толкова опасни, колкото танковете или оръжията. Подкопаваме целите си в областта на външната политика, ако изнасяме изделия с двойна употреба към правителства, които могат да ги използват за репресивни цели. Nokia изнесе технология, която помогна на иранските власти да потиснат, потушат, извинете, протестите по време на така наречената зелена вълна от протести. Освен това, комисията с каталога си от мерки за конкурентоспособност способност и сигурност насърчава износа на изделията с двойна употреба. Целта на комисията е да постигне по-добро взаимодействие между технологиите и сигурността, но сме изправени пред опасност да подкопаем принципите на правата на човека, да ги предложим буквално за продан. Призовавам ви да приемете предложението на социал-демократите. Председателят, благодаря ви. Думата има Орлът на Дартмут за една минута. Uh, you, благодаря, господин председател. По отношение на стоките с двойна потреба, сме говорили нееднократно. Важно е за да се и, че за да се изнася каквото и да било в, включено в този списък, ние в Великобритания трябва първо да получим позволение от Европейската комисия. Европейския съюз обосновава това, твърдейки, че този списък с стоки за двойна употреба предотвратява попадането на оръжие в ръцете на диктатори. Имайки предвид, че европейски фирми са продали на, на полковник Кадафи оръжия за 3 милиона евро в рамките само на 5 години. А, това твърдение а, очевидно е от една страна невярно, от друга страна доста лицемерно. Нека да сме ясни. Целта на това предложение е да се дадат още повече правомощи на комисията, за да взема решения, които елементи трябва да бъдат включени в списъка на продукти с стока с двойна потреба. Великобритания, знам, че имам минута и половина, нали така? Според Великобритания е напълно недопустимо неизбрани еврократи да управляват износа на тази страна. Благодаря. Господин Суста има думата. Не, няма го в залата, казва председателят. Господин Лайхтфрид, господин председател, може ли да се възползвам от едната минута на господин Суста? Той няма нищо против това. За съжаление не може да дойде и ми отстъпи едната си минута за изказване. По време на спонтанните изказвания ще можете да използвате тази една минута, казва председателят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 контролul la nivel european al експортului de продукти и технологии cu dublă utilizare este... Благодаря много, господин председател. Европейски контрол върху е, стоките с двойна употреба е много важен за предотвратяването на разпространяването на тези стоки за военни цели. И също времено трябва да се намери някакво равновесие между този императив и възможността да сме конкурентоспособни в технологията, в търговията на технологии за цивилни цели. Опростяването на настоящата процедура е добра и е, добро предложение на комисията и така ще се предотвратят е, изоставянията при вземането на решение и ще се предотвратят дисбалансите в европейската търговия. Също време не трябва обаче много да внимаваме с тези стоки за двойна потреба, защото могат да бъдат засегнати европейските е, основни права, особено свързани с свободата на изразяването. Тук става дума за технологии, които позволяват проследяване на разговори, включително и на мобилни телефони и по интернет. Така че подкрепям измененията, подобни от моята група, както и тези от името на Обединената левица. Председателят, благодаря, господин Лайхтфрид. Благодаря, господин председател. Исках още веднъж да взема думата, тъй като исках да взема отношение по казаното от господин Дартмут. Изказването му бе интересно, но всъщност погрешно. С регламента за изделията с двойна употреба не се цели предотвратяването на износ от Европа или от Обединеното кралство. Става дума за това да се дадат равни шансове на всички износители. Доколкото знам, Великобритания винаги действа коректно и в съответствие с закона, но има други държави в Европейския съюз, които не се Придържа толкова стриктно към закона и не контролират толкова стриктно износа. Не бива принципно да сте против действията, които се предприемат от Европейския съюз. Запознайте се конкретно с предложението. Обединеното кралство може да извлече предимства от търговията в Европейския съюз. Така че, господин Дартмът, запознайте се конкретно с предложения текст.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 Благодаря, господин председател. Изделията с двойна употреба, това са и изделия и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, като например въздушна техника, електронни изделия, компютри. Когато се изнасят подобни изделия, трябва да се предотврати тяхната употреба за военни цели по линията на контрола, но не бива и прекомерно да се ограничават възможностите за търговия. Днес е много високо темп темпото на развитие на технологиите. Затова е важно Европейският съюз да реагира своевременно. Така ще допринесем за търговските си взаимоотношения с трети страни и ще си осигурим конкурентно предимство. Ефективното прилагане на разпоредбите зависи от принципните рамкови условия. Първо трябва да има условия за безпрепятствена комуникация между компетентните органи в държавите членки. Трябва да има добро взаимодействие между контролните органи. Следва също да се въведат и строги санкции за не спазване на разпоредбите. Председателят. Благодаря. Господин Дехухт. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да уверя Европейският парламент, че ние имаме всички ангажименти за предоставяне на съответната информация и документи на Европейския парламент, когато изготвяме делегирани актове. Така че да има съответния надзор свързан с нашите институционални ангажименти. Второ, по повод на изказването на госпоза Шаке за софтуера. Тя трябва да е наясно, че Европейския съюз предприе много бързи действия за, изнасяне, за предотвратяване на износа на технологии за прихващане на комуникации и други подобни и наложи санкции срещу Сирия и Иран. В е, нашето предложение е, както каза господин е, председател, се съдържа идеята за това да можем да реагираме бързо. Бързо, за да сложим някои изделия в списъка и бързо да махнем други от него. Председателят, благодаря. Окончателната дума е на докладчика господин Фейнер. Благодаря, господин председател. Ние по принцип не сме е, против основните идеи. Тези изделия с двойно предназначение могат да се използват за потискане на хората и за това искаме или може би би следвало да, да искаме да имаме възможно най-стрикното законодателство в света. Проблема е, че то вече не е такова. Защото по Лисабонския договор, нашите процедури се промениха, стават твърде бавни и твърде сложни. И за това, когато се променя света, ние трябва да променяме и законодателството. Затова предлагаме изменения. И не е въпрос да започваме е, дебата за това, трябва ли да се сменя законодателството. То ще се смени, но в момента трябва да бъде и обновено на базата на предложенията от комисията. Всяко нещо с времето си. Сега е момент да сменим, да актуализираме законодателството, а не да започваме дебат за бъдещето. Председателят. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената работа. С това приключваме разискванията по тази точка. Съжаляваме, че не можахме да дадем възможност и да се изкажат на всички, които искаха да вземат думата. Ще продължим след 8 минути в 18 часа, когато ще пристъпим към гласуване.